Скъпи колеги, дами и господа, моля ви, вземете местата си. J'ouvre la séance Извинете за закъснението, но... Съседанието на координаторите продължи по-дълго, тъй като дневният ни ред бе много натоварен. Бих искал да ви попитам дали сте съгласни с така предложения дневен ред. Точка 9 от дневния ред се отлага както и точка 14 за Frontex, тъй като не получихме необходимите документи, които да ни позволят да излезем с становище и да обсъдиме това на докладчик. Ако няма възражения, можем да смятаме, че дневния ред е прият. Искам да ви направя някои съобщания относно решенията на координаторите. Става дума да поискаме разрешение за изработване на инициативен доклад относно годишен доклад по ЕИБ. Получили сте също така протоколите от 9-10 ноември 2016, 8 декември 2016, 9 януари, 12 януари 2017 и 9 февруари 2017. Можем ли да счетем, че протоколите са одобрени, ако нямате възражения или някакви коментари? С те са, считаме ги за прияти. А сега давам думата на Ричард Ашвард, който е докладчик по проекто Приходите и разходите за финансовата година 2018 година. Благодаря за това, че ни предоставихте проекто доклада си, който е много точен и ясен. Имате думата. Благодаря, господин председател проекто доклада, с който разполагате, е третият от началото на мандата си става и от многогодишната финансова рамка. Бих искал да благодаря на господин Тарант и добре моите предшественици за добре свършената от тях тогава работа. А, аз разговарях с докладчиците в Сянка и включих техните становища и гледни точки в проекта. Но първо бих искал да подчертая приоритетите, които според мен са основни. Най-важното е да постигнем резултати с средствата, които имаме. Тоест, че делът не трябва да пада под 20% по функция пета. Така че благодаря на колегите и докладците в сянка за евентуалните предложения, свързани с економни. Второ, бих искал да подкрепа, нашата администрация за добре свършената работа, но на трето място про прозрачност и отчетност. И финансирането на политическите партии и фондации. Знаете, че някои от така неодавнашните събития показаха, че има известни а, пропуски и слабости при а, управлението на средствата за а, финансиране на фундациите и партиите. Аз не съм против това, но просто смятам, че има е, необходимост от повече прозрачност и повече отчетност относно това финансиране и съм направил някои предложения как да постигнем това. Е, въпреки е, нали, усилията на администрацията да постигне по-добри резултати и наистина има известни постижения. И още едни проблеми, с които искам да се спра. Киберсигурността. Подкрепяме всичко направено за борба с киберсигурността и мерките, които се предприемат от парламента, защото това е един риск и една заплаха, които са постоянни и растящи и би било добре да можем да вземем превентивни мерки, вместо да реагираме в последствие. Също така проблеми свързани с сградния фонд. Очакваме стратегия в този, в тази, за, за това, за по този проблем. Очаквахме подобна стратегия да ни бъде предложена от комисията, но все още няма, от администрацията, но все още не, се, е- не сме получили подобна. А, при всички случаи об... а, що се отнася до сградата Спарк, необходимо е повече прозрачност относно предложенията на генералния секретар. Защо? Защото парламента трябва наистина да знае за какво точно са предвидени сумите. Що се отнася до економите спрямо бюджета на парламента, а, има промени, свързани с устните обяснения на вода. Аз по принцип не съм против, но просто се питам защо тези обяснения трябва да бъдат превеждани на 23 езика защото много често трябва да има допълнителна смяна устни преводачи за превеждане на тези изказвания. Така че смятам, че може би трябва да насърчиме дър, депо, депо, депо, депутатите да представят тези обяснения в писмен вид или да, да правят, да, да извършват тези обяснения в, на други места в парламента, като по този начин биха могли да се спестат средства. И колкото до програмата за информиране на обществеността за 2019 година. Аз наистина смятам, че трябва да предвидиме средства още от сега и но насърчавам колегите да се позамислят относно разпределението на средствата и да се опитат да направят един график. Колкото до надбавките за общи разходи, също смятам, че тук трябва да има доста голяма прозрачност от страна на съответни депутатите. Ще обсъдиме проблемите допълнително с докладчиците в сянка, но сега очаквам приноса на колегите. Благодаря на докладчика, казва председателя. И сега преминаваме към обмен на мнение по този въпрос. Господин Рубик е първият, който иска да вземе думата. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на колегата Ашфорд Европейският парламент е и бюджет, и по-скоро бюджета на Европейският парламент е един така деликатен за обсъждане проблем. Господин Ашвард го представи по много обстоен начин. Целта е за да имаме повече демокрация, повече прозрачност в демокрацията.

според мен е максимума, който може да си позволиме, тъй като намаляване на длъжности не би било целесообразно за бъдеще, защото ни предстоят преговори за излизането на Обединеното кралство, ще има нови задачи, нови проблеми, така че трябва да намериме някакво решение на този въпрос. Аз смятам, че тези 19,6% са достатъчни за сега, но все пак парламента би могъл да си позволи да разходва 20%. Това е таван, който ние сме, сами сме си определили и в рамките на който могат да бъдем, да можем да бъдем много е, рентабилни. Да, Европейският съюз е изправен пред е, проблеми, но наистина не, не можем да паднем много по-долу от 19% и нещо. Колкото до киберсигурността съм абсолютно съгласен с предложенията на докладчика. Е, предстоят ни преговори за Брексит. Е, имаме доста големи проблеми с партньори, с Русия, Турция. Предстои ни предизборна кампания. Най-вероятно ще станем жертва на допълнително кибератаки. Така че всичко това трябва да бъде взето предвид, е, колкото до прозрачността относно общите разходи нека спазваме споразуменията, които сме постигнали до тук. Сега, може би, за един бъдещ мандат нещата трябва да бъдат обсъждани, но може би сега или не веднага, може би за в бъдеще да предвидим едни доброволни мерки или необвързващи мерки относно начина по който депутатите разходват своите е, средствата, с които разполагат, но мисля, че има, има аргументи за и против. При всички случаи прозрачността е от огромно значение, но аз мятам, че всеки отдален депутат може да реши по какъв прозрачен начин да поднесе информацията на своите избиратели. Преса последните месеци има твърде много административна работа. Аз мисля, че е необходимо да помогнеме и на нашите сътрудници. Необходимо е също така да помислиме и за по-добро възнаграждение на нашите е, сътрудници и асистенти. Не става дума за увеличаване на техните заплати, но просто да направим всичко възможно за запазване на качеството на тяхната работа, колкото до предизборната кампания а, ние наистина имаме отговорност пред нашите избиратели. А, европейските избори са базата на европейската демокрация. Същевременно през 2019 година вероятно ще се състои действително Брексита. Така че трябва а, заедно с британският парламент да намериме най-добрите решения, които да удовлетворяват всички. Дякуем pán predseda, за слово. Chcem sa poďakovať pánovi spravodajcovi. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да благодаря на докладчика за това, че ще приеме изменения по финансовата 2018 година. Спомням си, че когато генералният секретар беше тук сред нас през април миналата година, аз зададох въпрос. Ние а, изискахме бюджета да се приема не само с съществуващите индекси, а и с допълване на нови сектори в него. През 2015 година имахме коригиращ коефициент заради инфлацията, който беше 4 пъти по-голям от предишната година. Сега ще трябва да помислим и за следващия индекс. Решихме, че за първи път през 2018 година ще приложим отново този индекс, а сега не го виждам. не само аз, но и колегите работихме здраво, взехме решение, то бе одобрено, а сега никой не го взема в предвид. В края на годината ще имаме излишък от 70 милиона. Ние знаем, че такъв излишък ще има и тази година. Можем да го използваме, за да заплатим найма за сградите, например. Но защо да не планираме по-добре бюджета си и да използваме тези средства по-рано, като по този начин ще спестим много от лихви. По този начин ще управляваме много по-добре бюджета. На следващо място. Като квестор аз получих информация за различните кабинети на депутатите в държавите членки. Разбрах, че информационният център на Европейския парламент има представителства в много държави. В 6 от тях информационният център на парламента е празен, той е неизползван, като например представителството ни в Рим. В Вилнюс имаме три офиса. И нито една от големите политически групи в парламента не е наясно, че има възможност да наеме някой от тези офиси. Бихме могли по-добре да използваме активите и оптимално да използваме средствата, Страхувам се обаче, че отново ще трябва да обсъдим темата през есента. Господин Дюпре. Благодаря, господин председател. Бих искал да кажа нещо, което вече имах възможност да кажа, а именно, че одобрявам доклада на докладчика. Той е добре изготвен, добре структуриран и обоснован. Наистина приветствам това дело на представител на ЕКАРЕ и то представител на Обединеното кралство. Проекта за бюджет на парламента не достига 20%, които се изискват по правило. Но на този критичен в размисъла етап смятам, че трябва да помислим за увеличението на някои разходи. Аз направих някои изчисления и е, стигнах до заключението, че ако нямаме извънредни разходи, има реално увеличение от 30,6% в сравнение с 2010 година. Да, съгласен се. Увеличение от 3,2% е обосновано за разходите за персонала, защото винаги биваме изненадани от а, а, коригирането на възнагражденията. Но това се прилага към 68% от разходите. Трябва обаче да ми докажете, че се нуждаем от повече от една индексация. Ако индексацията е от 2%, няма да достигнете 3,26% които целим. Към докладчика, нали, казвам ви, направих си едно интересно изчисление. През последните години се опитах да видя кои са бюджетните линии, които системно биват снабдявани с повече средства. И виждам, че има една тенденция през последните години на бюджетни линии, в които в края на годината обираме средствата от тях, за да може да финансираме други плащания. Просто това е една изненадваща тенденция, за която трябва да внимаваме. Казва ни се също така, че тези кредити са необходими за финансирането на Конрад Аденауър. Конрад Аденауър е вписан в прогнозите за разходи за следващата година и се оценява на към 60 милиона. Ако вземем предвид разходите, разписани в бюджета, виждаме, че за приключването на сградата се предвижда 33, 33 милиона, което означава, че 27 милиона ще трябва да вземем от някои други бюджетни редове. Между 50 и 70 милиона обикновено събираме от различните бюджетни редове. Така че нека малко по-сериозно да помислим по въпроса. Не казвам, че нямаме средства, но не съм съгласен с господин Рубик. Вие искахте незабавно увеличаване на разходите с оглед на изборите. Не смятам, че това е добра стратегия. Малко по-сериозно ще трябва да помислим и върху основателността на това искане за увеличаване на разходите. Иначе съм съгласен с приоритетите по отношение на сигурността и киберсигурността. Относно предизборната кампания съм малко по-резервиран. 25 милиона евро. Поправете ме, ако казвам някой глупост в момента, но те са предвидени в извънредните разходи. Не смятам, че е редно тези разходи да са в извънредните. Не съм убеден също така, че ще има някаква добавена стоеност тази сума от 25 милиона. Знаем а, как се извършва кампанията в Европейския парламент и в Европейския съюз като цяло. Обикновено винаги а, се стремим да насърчим тези, които така или иначе ще гласуват за нас. Но целта ни е не да активираме тези хора, а по-скоро тези, които няма да дойдат да гласуват. Ето защо ще трябва да обсъдим въпроса с отдела за комуникация на Европейския парламент, за да премислим целите на предизборната кампания. Имам и други идеи, но ще ги споделя по-късно с докладчика. Сега бих искал само да посоча, че е добре критиката, която отправя относно шесте места за политическите групи. 67-те поста за политическите групи. Струва ми се, че максимално добре сме уредили въпроса. А за общите разходи, вие изисквате от секретарията и от бюрото да изготвят преглед на системата. И тази система трябва да започне да се прилага по време на следващия мандат не трябва да действаме така неподготвени. Не, нека точно да определим начина по който се изплащат тези средства за общи разходи. И това да се прилага от следващия мандат на парламента. Това е поискане на Генералния секретариат и бюрото. Имаме други коментари, господин председател, но ще ги направя директно пред докладчика. Благодаря, господин Дунано. Благодаря, господин председател. Както колегата Манка и много други колеги, аз съм съгласен, че трябва да се използват максимално добре средствата, особено по отношение на действието на парламента. Парламента трябва да изпълнява първата си функция, законодателната, казахте вие. Но тази законодателна функция не трябва да се упражнява в един балон. Европейския парламент трябва да рекламира своята дейност. Той трябва да се открие за външния свят. Раздаваме много награди ежегодно, включително и наградата Лукс – която има за цел да постави акцента върху социални теми, които ние подкрепяме. Насърчава се творчеството и кинематографията. Разбира се, Европейския парламент трябва да рекламира и законодателната си дейност. И не трябва да оставя това само на Европейската комисия и съвета. Бюджета, който се предлага за Европейския парламент е под 20% по глава 5. Според мен част от тези разходи могат да се използват за реклама на дейността на парламента. По този начин ще подчертаем значението на Европейския парламент. По този начин ще разберат европейските граждани защо трябва да гласуват на всеки 5 години. Наш дълг е избирателите да дойдат да гласуват на европейските избори, като за тази цел трябва да ги запознаем с нашата работа госпожа Гардия Сабал. Благодаря, господин председател. Няколко общи коментари. Първо, социалистическата група споделяме принципите, които са залегнали в доклада на господин Ашфорд, що се отнася с доброто управление на публичните средства и прозрачността защото колкото повече информация предоставяме на широката публика, колкото повече прозрачност относно разходването на средства, толкова по-лесно ще обясниме нашата дейност. Колкото за надбавките за общи разходи, това е проблем, който обсъждаме всяка година. Опитахме се да внесем а, различни предложения, но бюрото ги отхвърли до сега, така че струва ми се, че а, предложението на господин Еш, Ашворд е много уместно, т.е. да поискаме конкретно предложение от бюрото, с което да влезе в сила при следващата, следващия, следващия мандат нататъка, колкото до партиите и фундациите и техното финансиране. Ние споделяме желанието за прозрачност и по-добро управление на публичните средства, но също така смятаме, че европейският бюджет трябва да финансира европейските политически партии и европейските фундации. Защо? в крайна сметка целта е ин, интеграция, повече правомощия на Европейския съюз. И това може да стане чрез предложения и надзор от страна на европейските политически партии. Така че а, те не трябва да бъдат а, а, зависими от а, политическите партии на 28 или 27 страни. Колкото до научните изследвания, докладчика нали, подчертава доброто качеството на тези изследвания, но нека да разбереме малко по-добре колко средства са, вне, са вложени в тях, какви са точно тези изследвания, няма ли някъде препокривания и а, необходимо ли е да се обръщаме към външни експерти и така нататък. Сега има Разбира се, много от бюджетните линии, които трябва да бъдат индексирани е, предвид инфлацията, особено тези, които са свързани с административни разходи, разходи за персонал и така нататък. Това обаче не означава, че се, се стига до увеличаване на бюджета, но господин Манка е а, прав че а, е, трябва да, да, да, да разгледаме малко по-отблизо тези големи разлики, които се появяват в, през различните години, колкото до а, е, наградата Лукс. Ние сме за нейното запазване и още нещо. Някои, а, е, предлож... Някои предложения не са съвсем обосновани. Сега той казва, че трябва да се засили ролята на националните парламенти, но какво точно в нададена област или някаква конкретна идея ли има да той предвид и още нещо свързано с средствата за предизборната кампания? Сега, вие казвате, че тези средства трябва да, да, да служат само за да се обясни каква е ролята на Европейския парламент, но а, всъщност по-важното по е да кажем какви са а, предизвикателствата а, и, че, и наистина тези средства трябва да бъдат за кампанията, но в по-широк смисъл. Давам думата на господин Таран сега. Е, Благодаря ви. Съвсем накратко. Радвам се, че редакцията по текста върви добре след последното ни заседание. Така или иначе имахме вече отлична основа за е, дискусия и както вече казах, днес текстът изглежда още по-добре. Бих искал да благодаря на докладчика за това, че е вмъкнал коментар, направен по време на последното заседание, а именно по отношение на сградата по Арис Пак. А относно останалите средства нормално е тези средства да отидат за по-късните пленарни, а не за обясненията на вота. Обясненията на вота не трябва да се превеждат. Те могат да се направят писменно. Не зная обаче това как се вписва в нашите правомощия. Може би трябва да чуем и другите комисии в това отношение. Ако желаем да разходваме средства за предизборната кампания, бих искал да кажа, че съм малко изненадан, че госпожа Гардия Сабал а, вижда много ограничения в това отношение. Да не забравяме, че поискахме от нашите представители да участват в подготвителния комитет. Генералният секретар не ни даде еднозначен отговор в това отношение, т.е. дали и ние ще може да участваме. Ако да, може би ще има по-малко ограничение. Но ако комисията по бюджета участва, то тогава ще трябва да се въведат строги ограничения. Струва ми се, че тази годишния бюджет може да не бъде а, толкова висок като миналогодишния, но това се дължи на добрия опит на докладчика. Тук бяхте под влияние на емоции. Господин Вали сега. Ringrazio il relatore, devo dire che благодаря. Благодаря за идеите, които сте включили в сравнение с първия драфт. Има добро предложение да се включи и прозрачността, особено, що се отнася до общите разходи на депутатите. Трябва да дадем приведем в действие гласуването, което направихме в пленарната зала. Хубаво е това да се чуе. Може би Централният секретарият е добре да ни каже какво може да бъде едно предложение, което да доведе до по-голяма прозрачност. Наобщо казано, като група ние сме против увеличаването на бюджета Имаме различни а, предложения за урязване на бюджета. Ще ги предложа при среща на координаторите. Те са хоризонтални. А, добре е да ги погледнем. Тези 6% увеличение, според мен, е много голямо. Меки предвид ситуацията или какъв е растежа на Европейския съюз, чисто економически, така че ако говорим за инфлация, трябва да се внимава, особено при пенсиите и заплатите. имаме и нови държави, това са общи индекси, не се изключват въпроси от друг характер. Много държави са в дефлация и ако следваме да би трябвало да имаме предвид общата и индексите. Що се отнася до партиите и фундациите, в своята позиция изразихме възраженията си при предишни доклади. Искаме а, да намаляват определени рубрики, докато изчезнат. Що се отнася до кампанията за комуникации 2019 година, 25 милиона. На последната среща генералният секретар говори за това, каза как ще се разходват тези средства. Ние сме против използването на тези средства, защото това, което отиде през кампанията 2014 за предизборна кампания, не доведе до много, защото ако го сравним с изборите 2009, очевидно е, че има по-малък по-малко хора излязоха да гласуват, по-ниска избирателна активност. Що се отнася до сградата ПХС, 14 милиона евро, този разход според нас е доста висок, казах, ако и други групи, и може би ще е добре да се преразгледа. Да ви кажа истината, що се отнася до миналото, имали сме отлични доклашници. тази година обаче е доста по-амбициозен доклада и и това е добра основа, върху която да се работи и да стигнем до конкретни резултати. Надявам се докладчиците в сянка да работят добре с този докладчик, защото има различни идеи, които ще бъдат включени и се надявам те да успеят. Благодаря. Си, мадам Ниряда. Благодаря. Госпожа Нириада. Ще бъда кратка. Докладчика в сянка се извинява, че не може да присъства. Като цяло сме съгласни с приоритетите на докладчика. Споделяме част от резервите му, по голямата част от проблемите, които бяха вече повдигнати. Бихме искали подсилване на отчетността, що се отнася до социалните аспекти, що се отнася до служителите в институциите, както и договорите с трети страни. Приветствам всички подобрения, свързани с прозрачността и по-специално онези, които бяха представени от господин Манка. И накрая за мен е чудесно, че се говори за ирландски язик, че най-накрая се признава, говорим да бъдем достъпни на гражданите, да си комуникираме с тях и фактът, че ще уважим не само ирландския език, но ще изпратим ясно послание, че тук в Европейския парламент уважаваме многоязичието и културното многообразие. Според мен това е отлично и е положително като послание. С удоволствие ще говоря народния си език, надявам се, преди да свърши света. Мерси. Je ne vois pas d'autres demandes. Благодаря ви. Не виждам други желаящи да вземат думата. И аз бих искал да се присъединя към благодарностите към докладчика. Благодаря ви за яснотата, която внесохте. Тази препратка към 20% по глава 5 трябва да бъде разгледана предпазливо. Ако останалите разходи се увеличат по тази функция, то тогава не трябва на всяка цена да държим да се придържа към 20 защото това не би означавало добро управление на публичните разходи. Всяка година Европейския съюз изпла... изпраща, извинете, препоръки на държавите членки да а, бъдат строги при разходването на публичните си разходи. Какво ще си кажат хората, ако ние увеличим разходите си с 26%? Някак си като че ли малко си противоречим. Да, възнагражденият. Правното основание, което използвахме преди 3 години взема предвид увеличаването на възнагражденията в три държави. Това не означава, че служителите, които работят в Брюксел, Люксембург или Страсбург, са изправени пред увеличаване на цената на живота в същата степен като хората в Варшава, например. Така че този индикатор не е много точен. Ако обществеността разбере какъв механизъм използваме, то тя може да критикува това правно основание. 25 милиона за комуникация между институциите. Това достатъчно ли е, за да покажем добавената стойност на Европейския парламент? Комисията по бюджета трябва да проявява строгост. И в този конкретен случай няма да крия от вас, че не се чувствам комфортно. Това е един механизъм, който започва един процес на разходване, а този процес може да бъде успорван и критикуван. Да, определено текста е по-добър и той се подобрява всяка година, благодарение на докладчиците – но по отношение на сградите и средносрочното и дългосрочното планиране не ни излизат сметките. Това използване на излишъка от други бюджетни редове не ни помага. Значи ние разписваме определени разходи, въпреки че знаем, че ще ни струва двойно по-скъпо, но разчитаме на това да вземем от друг бюджетен ред необходимите средства, по които пък сме подценили нуждите си. Необходимо е да поработим по въпроса. Определено документа може да претърпи допълнително подобрение. Сега да чуем отново докладчика за обобщение. Е, е, Благодаря. Искам да благодаря на колегите, първо за това, че бяха много мили с мен и после за конструктивните им бележки. По последното, което каза нашия председател. Да, разбира се, 20% е просто указателна цифра. И да забравяме, че не е важно колко е голям този процент. Важно е какво се прави с тези пари. Дали рентабилно се разходват средствата или не. Много хора често говорят за това сред колегите, което ме радва. И с три думи ще го кажа. Първо дисциплина, второ прозрачност, на трето място отчетност. Напълно подкрепям тези три принципа и това е тема, която преминава през доклада. Доста колеги говориха за ГАЕ, е, групи и фундации. Както каза Жерар Допре, Нужно е нещо такова в началото на следващия законодателен мандат. Този път няма да успеем, но следващия се надявам да се предприемат стъпки от комисията ни, да се назначи бюрото, за да се види кое е най-добрата практика сега и тя да стане общ стандарт или обща практика за всички. След това казаното от Пол Рубик за средствата за секретарски разходи. Аз имам известни безпокойства те не са свързани с нивото на разходите тук в Брюксел, но имам известни безпокойства за разходите е, за местни е, секретарски услуги, т.е. това, което се връща в държавите членки. Там е нужна по-голяма прозрачност. Господин Добре и председателят е, говориха е, за това, че трябва хубаво да поприберем нещата, да ги попочистим, ако мога така да се изразя. Колегите говориха също за разходите за избори и по-специално два въпроса от Айда за диалога с националните парламенти и програмата за комуникация. Заедно ще говоря по тях. Нужна е яснота. Това трябва и да направим. И нещо от личен характер след референдума в моята страна се създаде вакуум, информационен вакуум. Може би и в други държави има такива, не само в Великобритания, и този вакуум е огромен. Не парламента трябва да се занимава с пропагандни кампании, това би било погрешно, но от друга страна трябва да информира хората за работата си. Това е много важна функция на парламента. За тази цел ще кажа нещо, което съм казвала и преди. Защо това е по изключение в година за избори? Такива средства трябва да има всяка година. Затова поставям под въпрос разпределението на тези средства. Благодаря господин Тарант, предишния докладчик за неговите коментари. Благодаря му много. И благодаря на всички колеги и по-специално госпожа Нериада. Ча. Irish... Чудесно е англичанин да връща ирландския език на една ирландка. Чисто исторически погледнато това е изключително. Bien, donc, vous aurez une réunion avec euh, les... Ще имат заседание на докладчиците в Сянка през съвсем скоро. Измененията по доклада на господин Ашвор трябва да бъдат внесени най-късно на 15 марта в 13 часа. Напомням ви, че в Комисията по бюджета ще гласуваме на 3 април, а в пленарна зала най-вероятно ще гласуваме на 5 или 6 април. Euh, euh, Сега ще трябва да разгледаме пилотните проекти и подготовителните дейности. Двама са нашите докладчици. Господин Морешан, докладчик за 2019 година и господин Гейер, който обаче не е тук и госпожа Гардия Завал ще го замести. Кой започва? Господин Морешан. Аз мисля, че... Йенс Гайл of this year. Благодаря. Йенс отговаряше, а пък следващия колега отговаря за едната година. Едео. gracias, Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратка господин Гейер отсъства, така че ми каза просто няколко думи, които мога да ви разкажа. Става дума за един предварителен доклад, в който има много информация, свързана с проектните пилотните проекти, подготвителните дейности по повечето, които са одобрени в момента се изпълняват, но пет от тях, както е записано в писмото на комисията, трябва да се а, промена, т.е. да се промени правното основание. Един от тези проекти най-вероятно няма да може да бъде приключен. Колкото до другите четири проекта, комисията търси възможност за осъществяването им. единия има е обозначен с А, другите с Б. А, и въобще трябва, трябва, трябва да видим какво, а, какво предвижда комисията, защото за сега все още не е взето решение, но просто а, докладчика казва, че има много информация. Всъщност цялата информация се, се, се съдържа в доклада и специализираните комисии ще също ще трябва да обсъдат и да внесат своите виждания по въпроса. Господин Мируш. Благодаря, председателю. Докладчик за бюджета за идната година. Бих искала, бих искала, извинете, да обърна вниманието на всички колеги, на всички депутати, както и на мнението на останалите, че всеки може да направи своето предложение за изменение. Първото, което трябва да се знае при подаване на пилотен проект за подготвителни действия, който да е успешен и който да започне да бъде прилаган едната годината, първият елемент е че всички пилотни проекти и подготвителни действия трябва да бъдат изпратени на а, звеното до преди 3 май. И така, 3 май. Колегите не бива да забравят, че дори съществуващите такива проекти и действия трябва да бъдат изпратени на това предварително пресяване при Европейската комисия. След това комисията ще публикува констатациите си и след това колегите трябва отново да знаят, че всеки пилотен проект или подготвително действие трябва да бъде подаден като изменение към бюджета за едната година. Крайните срокове 31 август за изменения от комисии и членове на парламента и 7 септември за изменения от името на политическите групи. И есента ще излезем с един пакет, по същия начин, както подходихме миналата година. Ще обърнем специално внимание на тези пилотни проекти и подготвителни действия, които са получили положителна оценка по време на пресяването от комисията. Затова е важно да знаете за майската дата. Трябва да са получили А или Б от комисията. Тези проекти и подготвителни действия. Подготвих а, своят а, препоръки, ако си спомняте, и казах, че приоритетите за бюджета за до година ще бъдат растеж, работни места и сигурността на гражданите. Растеж и работни места, а, защото това искат гражданите от нас – искат подобряване на економическото положение, което да води е, до инфраструктура, иновации и елементи, които правят економиката по-конкурентна способна. Трябва да подкрепим МСП, млади предприемачи. Та всичко това може да бъде успешно само ако има сигурност на гражданите и предприятията в Европа. Затова сигурността е важна. Ще укрепим агенциите на Съюза, които се занимават с правосъдие и това ще бъдат основните приоритети на бюджета за до година. Ще бъде обърнато специално внимание на проекти и действия в тези сфери. И така, мисля, че това е всичко за момента и очаквам интересни пилотни проекта и подготвителни действия. Мерси, месье рапортер генерал. Благодаря, господин докладчик господин Йоан Юрел, който е представен. Не, господин Денано първо. Това е въпрос, който искам да задам на комисията. Аз бях докладчик с други колеги относно един проект, свързан с пчелите и пчеларството. Беше миналата година. А, като че ли проекта трябваше да започне 2015 и от тогава нищо комисията ни звук ни стон. Така че, може ли да разберем най-после ще имаме ли проекта, ще бъде ли внесен? Става дума за 700 000 евро плюс 200 000 евро. Надявам се, че тези 900 000 са запазени. И аз искам да задам един въпрос, свързан с пилотните проекти. Някои се развиват отлично, за други обаче нямаме никакви подробности. А, понякога комисията, когато я попитаме, казва всичко си върви. Обаче ние, които сме а, авторите на проекта, хората, които сте ги предложили, ние нямаме никаква информация. Ние просто искаме да знаеме по какъв, по какъв начин се осъществява проекта, и дали проектите, които се осъществяват от комисията, отговарят на унези, които ние сме предложили първоначално. А и преди да дам думата на комисията, нашият докладчик е, изтъкна приоритетите и начините за вземане на решения, но преди малко обсъдихме проблемите, свързан с комуникирането и начина по който Европейския парламент комуникира с, гран... с гражданите. Сега, в крайна сметка, журнали... журналистите работят по по страни, ама не можем ли нещо да направиме като един Erasmus Plus за млади журналисти, които да работят в различни страни. По този начин ще, ще можем да комуникираме по-добре, така в... Може би в вестниците ще отделят повече внимание на Европейският парламент, отколкото сега, господин, господин О, Йоан Орел. Как се оценяват проектите, как се класифицират в колонка А, Б, С и така нататък и как да получаваме по-точна информация, защото внесителите на пилотни проекти да могат да проследяват начина по който проектите се осъществяват. Uh, you, Благодаря, господин председател. Комисията приветства този обмен на становища днес. Ще повторя, че огромната част от тези 79 проекта и действия се изпълняват. 70 от 79 се изпълняват. 4 все още се анализират от Европейската комисия. В отговор на въпроса на докладчика мога да кажа, че няма допълнителна информация тъй като доклада излезе миналата седмица. От тогава насетне нищо не се е случило по тези четири проекта. Няма априорен проблем. Все още ги анализираме. И разискваме кой е най-добрият начин да бъдат приложени. Надявам се, че и за четиримте проекта ще имаме добре новини през едните седмици и месеци. Остават пет пилотни проекта и подостителни действия, които не могат да бъдат изпълнени. Това е записано в писмото на Комисията за изпълняемост от октомври 16 година, тъй като те вече са покрити от съществуващо правно основание. Имаме общи действия по съвместния бюджет 17 години. Както знаете, там е записано, че Европейската комисия ще прехвърли средствата към съответното правно основание, което включва тези инициативи. Само ако пилотният проект бе гласуван при различна рубрика или под различна рубрика на многодишната финансова рамка, но вече има съществуващо правно основание, та само в този случай не може да се прехвърлят средствата. Искам да благодаря на докладчика за ревизирания график, който предлага в своя доклад. Този график ще даде възможност на Европейската комисия да направи своята оценка своевременно, преди летните триалози, както и своевременно, за да може специализираните комисии на Европейския парламент да разискват е, текст. Конкретните въпроси на депутатите по конкретни пилотни проекти – ще трябва да ви говоря писменно по конкретния въпрос, тъй като нямам информация по тези проекти. Що се отнася до по-доброто информиране на парламента? To, to any... С удоволствие ще ви помогнем както можем. Бяхме останали с впечатление, че докладът, който бе предоставен миналата седмица, вече дава доста информация. Благодаря. Мерси. Monsieur le rapporteur, madame le... Благодаря, госпожо докладчик, господин докладчик. Смятате ли, че отговорите на комисията са задоволителни и дават отговор на въпросите, които сте задали? Господин Морешън припомни че 12 часа на 3 май е крайният срок за пилотните проекти, а в последствие ние ще трябва да направим нещо като преселекция. Благодаря на докладчика и на комисията госпожа Мириада. Кажете как вашите предложения за насърчаване достъпа до интернет за общинските служби. Uh, <clears throat> Мисля, че това е чудесно понеделник вечер да се говори по тази тема, точно преди края. Много простичко е всичко, много ефикасно като идея. Става дума за използването на средствата интелигентно. Това е на инициатива да се оборудват европейски села и градове с безплатен интернет около центровете на тези градове или села до 2020 година. Сумата заделена не е огромна, но независимо от това смятам, всъщност това са 120 милиона, които ще бъдат заделени от 17 до 19 година. Това ще даде възможност да се инсталират бежичните технологии по площадите. Например, паркове, площади, публични сгради, библиотеки, здравни учреждения, музеи. Е, по географски балансиран начин ще се разделят средствата. Много е важно за онези зони, където няма достъп до интернет, да има достъп до такъв. И мисля, че това ще даде възможност е, на общините, е, ще даде възможност на кооперациите, на социалните предприятия, ще създаде заетост и ще продължи да дава, да допринася. Не мисля, че някой има проблем с това, тъй като всичко е много ефективно. Ще се насърчава екологичния или туризъм. И зоните, където няма интернет, трябва да бъдат на първо място. Селски зони, отдалечени зони, които са далеч от големите градове, които вече имат а, такива услуги. 20 милиона до края на 17-та година ще бъдат заделени. 20 хиляди за проект. Лесно ще се кандидатства. Най-вече ще се отстрани бюрокрацията. Идеята е всичко да е достъпно, да има онлайн кандидатстване. Местните органи на властта ще участват също. Така че не знам какво друго да кажа. Това увеличава свързаността за периферните райони. Това е много положително становище. Ако някой има какво да каже, ще го включа в доклада си. Благодаря. Мерси, мадам. Благодаря, госпожа Ниряда. Благодаря за този тъй важен доклад, господин Торвалс. Благодаря, председателю. Докладчикът каза, че най-вероятно няма никакви проблеми с този доклад, аз трябва да кажа, че аз имам проблем с доклада и с такъв тип проекти като цяло. Защо? Мирише е, на подхвърляне на фъстъци в зоопарк. И това не винаги помага. Има една чудесна английска дума обсиквизнес, която означава подлизурство. Ето в тази посока върват нещата. След това, другото не е свързано толкова с бюджета, което ще кажа. Нещо друго сериозно. Преди около точно час, когато говорихме за разходната и приходната част от бюджета, някои депутати говориха за киберсигурността. Без а, жичния, безплатен интернет представлява заплаха за киберсигурността. Пробвайте го. Идете в безжична, безплатна зона, може да се отключат а, определени сметки, които имате. Влизате, примерно, с Фейсбук, с паролата си Фейсбук тази безплатна мрежа, и ако тя има пробив, тази мрежа, то всички имена и цялата информация от Фейсбук може да ви бъде изтеглена. Така че това представлява голям риск за киберсигурността, когато говорим за безплатния интернет. Ако изградим сигурен безплатен интернет, това, което е една чудесна идея, или поне е по-добра идея, то тогава ще говорим за тези пари по съвсем друг начин. И за други суми обаче. Така че понякога е добре не да подхвърляш трохи, а да мислиш за въздействието това, което правиш. Благодаря. се комисион. Да, комисията има по какво да помисли. Господин Кристофов. Εμείς θεωρούμε ότι το δικαίωμα πρόσβαση στο ίντερνετ, και το είπαμε πάρα πολλές φορές, είναι... Благодаря. Става дума за основните права на гражданите. Можем само да се радваме, че има предложение в тази посока. Предложението на Европейската комисия, поне ако го разглеждаме сега, върви в правилната посока. Да, е възможност на местните общности да имат интернет, който е безплатен. Обаче, съюзът в този сектор трябва да направи много повече. Трябва да има достъп, за да имаме цифрова Европа. В моята страна ние сме далеч от центъра на Европа и освен това сме остров. Така че ние страдаме от това, че няма свързаност с интернет. И трябва да се създаде инфраструктура. А за да има инфраструктура, се харчат много пари, а пък скоростта не е достатъчно висока. Трябва да има достъп за всички граждани. Трябва да отидат повече пари за тези програми, защото в тези зони има мултиплициращ ефект тези инвестиции. Много повече, отколкото в други зони. Това има своето въздействие и върху МСП, т.е. води до по-голяма производителност. Не може да го разглеждаме това само като разход. 100 милиона или 120 милиона не са достатъчно. Няма визия да се даде на всички едно и също, най-вече страни като моята, които са отдалечени и изолирани. Така че трябва да имаме друг подход. Съюзът трябва да поеме тази тежест. Сега за Фейсбук. Фейсбук, казахте, че благодарение на Фейсбук един вид може да се даде достъп до всички. Казват го в САЩ. Те като го правят, да го направим и ние. подкрепяме бежичната връзка за Европейския съюз. Комисията обаче ще трябва да бъде малко по-щедра в тази посока. Както вече казах, това не са разходи, не са. Това са инвестиции. Така че тази инициатива е економическа, добре, но тя е инвестиция, защото има социално въздействие. И това е най-важното. Тя свързва, свързва цяла Европа, всичките ни съграждани европейци с центъра и благодарение на тези политики, за които говори Юнкер, Съюзът не трябва да се занимава единствено само с дребни неща, трябва да се занимава с по-важните неща. И това е нещо по-важно. Това е важна стратегия за Съюза. Важен проект. 120 милиона, казахте вие, за 3 години. Повече са нужни. Малко е това. Трябва да видим целта, а тя е да подобрим тези инвестиции и да, го, да сметнем, че е инвестиция, да не го броим за разход. Нещо може да се промени за това. Благодаря. Месье Негреско. Господин Негреско. Благодаря. Също смятам, че това е добра инициатива. Подкрепям казаното от колегите. Това не са достатъчни средства за такъв важен проект. Но и нещо да, да допълна. Ако не улесним достъпа до интернет в отдалечените а, региони, трябва да направим и нещо за хората, които нямат средства да си платят интернет. Тоест, от това е много важно от социална гледна точка. Не става дума само за географското разделение между регионите. Второ, да не инвестираме в а, Wi-Fi или там, където има национални програми, които дават възможност за достъп до безплатен интернет. Тоест, да финансираме само там, където няма такъв достъп. И трето, трябва също така да подчертаем необходимостта от образование в областта на интернет, на цифровизацията. Сега, колег, колегата може би малко прекалява с киберсигурността, но при всички случаи то е, е важно хората да бъдат образовани и да бъдат грамотни в тази област. И също така проблема с а, устойчивостта въпрос. Добре, ние ще дадем достъп за година, две, три. А какво ще стане после? Какво ще закрием ли връзките? Така че необ, необходимо е да има устойчивост, да могат наистина парите да бъдат а, рентабилни, ако мога така да се израза, господин Рубик. Благодаря, благодаря за този важен доклад. Трябва да внимаваме дали има тук технологическа неутралност. Става дума за широ, широколентов интернет, 5G, не, нека да не забравяме, че има известни правила, има а, фирми, които управляват а, честотите и въобще органи, които разпределят а, честотите, така че а, преразпределението на европейско равнище трябва да стане съгласно критерии и голяма прозрачност. Същевременно е необходимо малките и средни предприятия да имат възможност да печелят търгове за а, а, за да могат да а, инсталират а, необходимите съоръжения и също, същевременно а, тези трябва да се вземат мерки срещу киберсигурността, т.е. в, в, е, в самия търг, в тръжната документация трябва да залегнат мерки и правила, свързани с е, сигурността. Благодаря, господин председател. Мислех си по време на предишната дискусия, когато обсъждахме пилотните проекти вероятно трябва да има критерии, когато става, става дума за средства. Има ли нужда от даден проект? Този проект наистина ще даде ли необходимите резултати, които да отговарят и да бъдат на висотата на а, средствата? В повечето случаи обаче не е така. А що се отнася до публичният интернет мрежи? Има и други начини за разходване на а, средствата на дънекоплатците защо трябва Европейския съюз да го прави, като могат държавите членки да го направят? Също така, необходими ли са тези проекти? И този проект преди няколко години наистина а, интернет, свободния интернет в а, обществени места щеше да бъде нещо велико. Тогава нямаше телефони, мобилни телефони и така нататък. Докато днеска просто се чуда каква е стоиността и какъв е, каква е необходимостта на тази е, мрежи на обществени места, а да не говорим за след 5 или 10 години. И а, също така необходимостта да се финансира подобен проект над тавана на бюджета. Просто не виждам необходимостта, господин Бъги. Благодаря, господин председател. Мисля, че става дума за един много важен и интересен дебат. In der Europäischen Union, in Ballungsgebieten einerseits und in den става, става дума да се помогне на най-отдалечените региони и региони, които са с по-малко средства така добре е да се да се а, подсигури достъп до интернет в, а, тук в Европа, но нека примерно вижте като а, са извън Европа понякога в, а, виждате, че покритието е още по-добро, отколкото тук, примерно в Лати, Латинска Америка. Че тук в а, примерно в а, Европа има някои а, региони, където човек не може да си продаде къщата, защото няма а, достъп до интернет, а продажбите стават по интернет. Така че аз говоря тук за една малко, за една малка община, но тук не става дума само за, за средства. За структурни средства или други средства. Не, тук говориме за други измерения, примерно за общини, в които жителите на недвишават примерно 1300 души. Понякога в моята страна граждан, гражданите са се обединили, така поискали са и помощта на на свои съседи и така нататък и са си създали достъп до интернет. И това беше е, преди няколко години. Сега вече разполагаме с е, оптични кабели, високоскоростен интернет, което позволява на а, хората да работят от къщи, да, из, да извършват дистанционно известни а, задачи, но това трябва да бъде достъпно за всички. А, така че може би трябва да работим и в тясно сътрудничество с общините, а, властите но може би да не чакаме само на европейски средства, структурни средства и така нататък, да се действа колкото се може по-бързо. И сега последни, господин Шишчовски. Благодаря ви, господин председател. След малко ще трябва да гласуваме, така че е, ще взема думата на кратко. Аз съм ловец и обичам да се разхождам в гората. И установявам, че в някои части на гората е, все по-често мога да използвам високоскоростен интернет. Интернет е, обаче трябва да съществува там, където живеят хората, но не и там, където живеят животните. Не познавам животно, което да има нужда от високоскоростен високоскоростен интернет. В някои региони хората са се възползвали от европейските средства, за да улеснят достъпа до интернет на село. Аз просто исках да ви уведомя, че няма нужда от високоскоростен интернет в гората, така че бих искала да преканя а, всички принципите за добра свързаност с интернет да се прилагат само в градските зони или поне в местата, където живеят хората, но не и животните. Председателят, може би по интернет животните могат да комуникират помежду си и да предупредят останалите, че идват ловци. Може би фондовете за сближаване също могат да се използват за тази цел, ако кметовете са превърнали свързаността с интернет в приоритет за своя регион. Можем да използваме също така и сателитните връзки. Госпожа Нириада, съвсем накратко, моля ви, заключителни думи. Съвсем накратко благодаря на всички, които взеха отношение. Не смятам, че може да говорим за кибератаки в този случай. Местните власти упражняват надзор, така че не смятам, че можем да използваме този аргумент като извинение, за да отхвърлим предложението. А, относно регионите, които живеят в бедност и това, което чухме преди малко за свободен достъп, който може би не е необходим. Моля ви, не се заблуждавайте. Има хора, които не могат да си позволят да имат храна на масата. Не могат да си позволят да имат а, електричество. Последното, което им хрумва е да платят за интернет. Идеята ми е да измъкнем тези хора от бедността. Това е просто една малка стъпка, не е голяма инвестиция. Просто една първа и правилна стъпка в правилната посока. Благодаря на всички за коментарите, а на последното, което чухме преди малко във връзка с а, високоскоростния интернет в гората, може би ще ви е необходим, ако искате да видите как се използва огнестрелното оръжие, например. Има много бедни а, градски региони, но има много бедни селски региони. Така че нека да не ги забравяме. Записвам си всичко, което казахте, разбира се, и се надявам, че ще изготвим един добър доклад. Председателя, да, може пък и да се загуби в гората и тогава интернет ще ни е от полза. Изменения по доклада могат да се внасят до 9 март 12 часа. В комисията по бюджета ще гласуваме на 3 април. А в водещата комисия и 3 се гласува на 25 април. Сега преминаваме към режим на гласуване. Моля да сложите картите си в машинките. Ще направим едно пробно гласуване. Е Начало на гласуването.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 е имал някакъв конкурс, за който не знам, по а, голям брой внесени изменения. Една колежка внесе 150 изменения. Всичките ли ще трябва да ги гласуваме сега? И всичките ли ще ги гласуваме електронно? Сега да сложим край на електронното гласуване. Това беше пробно гласуване. Може би ще има а, изменения, които можем да гласуваме анблок. Така ще спечелим малко време. Ако измененията са по една и съща тема и водят до заличаване на голяма част от текста, ще се допитам до вас и ще решим дали можем да гласуваме тези изменения заедно. Това се отнася както за измененията по разпоредбите, така и по съображенията. Най-напред ще трябва да гласуваме доклада на господин Морешан Изготвяне на бюджета за 2018 година, раздел 3. Компромис 1А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1Б. За. Baissez les mains, avis contraire. Против. Tension. Въздържали се. Приема се. Изменение 43 за. 43 d'abord, si vous... Ще гласуваме 43-то най-напред. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 44 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение. Научна развойна дейност, инфраструктура и малки и средни предприятия, които са от основно значение за растежа и заедостта. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Amendement 80. Изменение 85 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. 94 за, против, въздържали се, отхвърля се. 160 за, против, нека да проверим. Изменение 160. Скрутин е Начало на гласуването. Скрутин е клуб. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 108. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега нека да чуем докладчика по компромис 8. Осми компромис. Имаме малко устно изменение. Искаме да включим думата то т.е. само тази дума, между higher social impact и in the poorest regions. Така че това ще означава, че трябва да има по-високо въздействие и по-специално в най-бедните региони. Останата част остава неизменена. Разбира се, гласуваме компромис 8 с устното изменение, което ни представи току-що докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 9 за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 10 не. Изменение 134. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Амандмент 100. Изменение 139 в 4 части. Компромис 10 бе прият, което означава, че първата част пада, остава втората част за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърта част пада. Изменение 149 за, против, не стана много ясно. Проверяваме 149 изменения. Начално гласуването. Скрита е клуб. Край на гласуването отхвърля се 19 гласа против, 13 за. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против,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 Извинете, обърках се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. 241 за. 239, извинете. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 241. Не, 240. Pour. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 241. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 242. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 243 за, против, въздържали се, отхвърля се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 240 И 6. Le 44 vient d'être adopté. 244 го приехме току-що. 244. За. А, гласувахме го, така ли? Ете ръжте, донки 245. Е 245. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 246. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 19. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 265 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 266 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 267 се оттегля. 268 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Изменение 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 1. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 2. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Предлагам ви 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 изменение да ги гласуваме заедно. За, против, въздържали се, прие, отхвърлят се. Гласуваме целият текст поименно. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Абе. 28 гласа за, 3 против, 4 въздържали се. Поздравления за докладчика. Сега ще гласуваме доклада на колегата Естевал Гонзалес Понс относно управление на риболовния флот в най-отдалечените региони. Изменение 4-5 за против въздържали се, отхвърлят се 6 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се. Струва ми се, че е отхвърля, но нека да проверим. Моля, гласувайте. прието. Отхвърля се с 19 гласа против. Девето изменение за против. Въздържали се приема се. Десето за против. Въздържали се приема се. 11 за против. Въздържали се. Отхвърля се 12 за против. Въздържали се. Отхвърля се 13 за против против. Въздържали се. Приема се 14 за против. Въздържали се. Приема се. Едно за против. Въздържали се. Приема се. Второ. Ки е контр? Против. Въздържали се. Приема се. Трето за против. Въздържали се. Приема се. И сега поименно гласуване цялото целият доклад. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 22 гласа за, един въздържал се, трима против. Поздравявам докладчика, господин Допре. Вашият доклад ще бъде гласуван през април. Бех споменах за в началото на нашето заседание. След това имаме 501 изменения. Депре, релатив а Евро... Доклада на Жерар Депре за Евродак. Но една част от докладите са на госпожа Монтел. Имат една и съща цел и Съгласно правилата имаме възможност да ги гласуваме наведнъж. Съгласни ли сте с подобно предложение? Alors, qui s'y oppose Кой е против? Кой е за тогава? Да гласуваме всички предложения против. И така. Господи. Госпожи Арнот, искахте да вземете думата. Аз се питам, защо някой ще подаде над 500 изменения към доклад и след това да го няма в залата тук да гласува. Е, искам да кажа, че ми струва абсурдно всичко това. Да напишеш толкова много и да не дойдеш. Alors, je mets au voix. И така, Гласуваме амблок. Започваме с изменение 84 до на страница 24. Кой е за тези изменения? Благодаря против въздържали се. Тези изменения се отхвърлят почти единодушно. Предлагам съображенията да бъдат гласувани по същия начин. Става дума за текста на 25 и 26 страница до средата на 26 страница Започваме с 17-то изменение и приключ... гласуваме с... до, до 83-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. И сега продължаваме от изменение 88 на господин Денано за против. Въздържали се. Приема се 95-то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 против, въздържали се, приема се. 460 за против, въздържали се, приема се. 12 за против. Нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Крайна на 19 за, 13 против. Приема се. 13 изменение за против. Моля ви, дигайте ръка. 13 изменение за против. Нека да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се с 18 гласа за, 13 против. Съображение 14 за, против. Въздържали се, отвърля се. 15 за, против. Въздържали се, отвърля се. 16 за, против. Въздържали се, отвърля се. 19 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Едно, първо изменение за, против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 26 за против. Дигайте ръка. Добре, ще проверим по електронен път. 26-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 19 гласа за и 13 против. Пето изменение. За, против. Въздържали се, приема се. 31 за, против. Ще провериме. 31, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 на 14. 35 за, против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 20 против, 12 за. 6 изменение за. Против. Приема се. 48 за, против. Претрува ми се, че се приема. Нека да проверим. Край на гласуването. 18 за, 14 против. И сега... Цей цялото проекто становище. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 19 против 4 няма въздържали се. Сега гласуваме доклада на госпожа Гардия Забал относно помощта по силата на фондовете за сближаване и баланса между различните инструменти и грантове. Компромис 1. За против. Въздържали се, приема се. четвърто изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Десето изменение за против. Струва ми се, че се отхвърля, но моля да проверим. гласувайте. Моля, гласувайте. Отхвърля се 16 против 15 за. 11 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втори компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 изменение за. Против въздържали се, отхвърля се 15 изменение за, против, въздържали се, приема се 16 за, против, въздържали се, приема се трети компромис за, против, въздържали се, приема се 19 то изменение за, против, въздържали се, отпада 21 во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 моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се с 28 гласа за и 2 против. Поздравявам госпожа Гардия Завал. Бюджет. Глава 3. Няма искания за трансфери. И сега господин Таран. Благодаря. В Съда на Европейските общности ще трябва да платят щети на определени фирми, които са спечелили дела срещу комисията. Средствата са дошли от заплати и надбавки. Предлагам да се гласува за. Трябва ли да обясня? Всъщност, омбудсмана го поиска или трябва ли? Това е нещо друго за омбудсмана. Сега ли да го обясна? Е. По първата точка някой иска ли допълнителни обяснения от докладчика? Не виждам. Това е едно първо искане за трансфер за Европейският съд по електронен път. ако нямате възражения. И всъщност сумите са незначителни, така че е прието господин Таран втория трансфер. По втория въпрос, подобряване на гъвкавостта в офиса на омбудсмана. Много е малък трансфера за промяната на един постоянен пост, който ще се превърне във временен такъв. Pas de demande d'explication. Има ли нужда от обяснение? Щом няма възражение, не е нужно да гласуваме. трансфера се одобрява. Госпожа Холмер можеше да ни представи доклад с а, проектите за сградни фондове на Фронтекс, но тя не е получила необходимите документи, така че а, Отлага се гласуването. Приключихме с гласуването. Нека да спомена промените в графика. На 20-21 март ще се съберем, а на 28 ще има следващо заседание, а заседанието на 30 март се отпада. Много ви моля, отбележете си промените. Няма други въпроси по дневния ред. И тъй като сме изчерпали дневния ред, благодаря ви за участието. Приятна вечер.